Докладчикът иска думата. Да, имате думата, господин Шитер. Благодаря, господин председател. А, не сме свикнали е, с, с правни закони и направо да законодателстваме. Сега се опитахме да го направим. Не сме свикнали, трудно се постига споразумение, обаче смятам, че ако постигне от гледна точка на Комисията по околна среда, е, въпросът е доста идеологически и затова трудно се постигна споразумение от всички партии. Обаче имаме е, две, два блока от компромисни изменения по най-спортните въпроси. Затова мисля, че гласуването ще бъде доста просто. Благодаря на всички докладчици Сянка, които участваха в този труден процес. Ще видим какъв ще бъде резултат от гласуването днес, но макар и да имаме 23 страници с изменения, мисля, че няма да се стигне чак толкова много. Знам, че ще има компромисни изменения, които ще бъдат прияти, заради това може би можем веднага да започнем и след това да видим как ще работим с съвета. Председателя, благодаря ви за тези съществени изменения. Така, изменение 30 е отеглено и затова започваме с изменение 83. За, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Да, ясно беше, ясно беше, че се отхвърля. Изменение 83, е, начало на гласуването. Край на гласуването. Да, беше отхвърлено. 86-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, економическа комисия 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9848587888 са оттеглени. Компромисно изменение номер едно от Народната партия консерватори е, и реформатори за против въздържали се приема се. 93 за против въздържали се отхвърля се. Економическа комисия отпада. 92, 9495, 9697 са оттеглени. 98D. 98D. за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. Економическа комисия 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да по компромис 16 е, мисля, че можем направо да пристъпим към гласуване. Хубаво е, е да се е, знаят цифрите. Мисля, че ще има леко разделение по компромисно изменение 2019 и по член 16 компромисно изменение 23. Добре. Така, компромисно изменение 23 нататък. Така. Така. Е, е, по компромисните изменения ще гласуваме електронно. Добре. Компромисно изменение номер 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Да, прие се с 15 гласа за. 12 против, едно, един въздържал се. Компромисно изменение 19. А, да, то всъщност отпада. Добре. такъв случай економическа комисия 18. Економическа комисия 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Економическа комисия 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Економическа комисия 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. Да, и се отхвърля. Компромисно изменение 20 на социалисти и зелени. Електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение номер 3 от Народна партия, консерватори и реформатори АЛДЕ. Начало на гласуването. Край на гласуването. Прие се. Економическа комисия 21 во изменение на много на, начало на гласуването, край на гласуването, въздържали се, отхвърля се. Економическа комисия 22. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 90-то Емилио Менендес за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение номер 4. Народна партия, консерватори и реформатори, начало на гласуването. Да, електронно, електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. И беше прието. Компромисно изменение 21, то е недопустимо. Двадесет едно от докладчика. Е, от докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение номер 5 на Народна партия, консерватори, реформатори и либерали, начало на гласуването. Край на гласуването. Прие се. Пристъпваме е към компромисно изменение номер 23, социалисти и зелени, начало на гласуването. Компромисно изменение номер 23, ако обичате. Край на гласуването. Беше отхвърлено. Шесто изменение е Народна партия консерватори и либерали. Начало на гласуването. Край на гласуването. Беше прието. Економическа комисия 27. Економическа комисия 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. Економическа комисия 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение номер 7. Народна партия, консерватори и реформатори. Начало на гласуването. Компромисно изменение номер 7. Е се. Компромисно изменение номер 8. Народна партия, консерватори и реформатори. Начало на гласуването. Край на гласуването. Прие се. Сто и девет на Кадера Риф за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение номер 9. Народна партия, консерватори и реформатори. Начало на гласуването. Край на гласуването. Прие се. Компромисно изменение номер 10. Народна партия, консерватори и реформатори. Начало на гласуването. Край на гласуването. Прие се. Сто... 24-то изменение за, е, против, въздържали се. Приема се. Нека да проверим. Нека да проверим. 24-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сто изменение за против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 Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 29... Не, изменение 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение номер 12. Народна партия, консерватори и реформатори. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение номер 209 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега пристъпваме към гласуване на мотивите. Економическа комисия 1 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. Економическа комисия 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 13 Народна партия, консерватори, реформатори и либерали. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение номер 40. За, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, приема се. Какво казах аз? А, да, извинете, е отхвърля, отхвърлено е изменението. Економическа комисия номер 5. За, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. 48. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Извинете, казва председателя. Ако обичате, дигайте хубаво ръка. Економическа комисия 6 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 49-то изменение за, против, отхвърля се. 51 за, против. Петдесет и едно е, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 и 53 за, против, въздържали се, приема се. Економическа комисия 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55D 55D, ако обичате. За, против, въздържали се. Приема се. Економическа комисия 8. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 14. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 15D, Народна партия, консерватори, реформатори, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 16, начало на гласуването. Компромисно изменение 16, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 17. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Шесто изменение от докладчика, ако обичате. Е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 7. За, против, въздържали се, отхвърля се. 7778 и економическа комисия 13 за против въздържали се. Приемат се. 8 за против въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 18. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Нека сега а, да пристъпим към окончателно гласуване. А, гласуваме предложението в изменение му вид. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. гласуване на законодателната резолюция, електронно, начало на гласуването, край на гласуването, приема се. 15 гласа за, 13 против и няма въздържали се. И така. Е, как ще действаме? Ще пристъпим ли преговори с съвета или пристъпваме към пленарна зала за гласуване на изменението? Нека нашия докладчик да вземе думата. Тъй като разликата беше много малка, нека по-добре първо да гласуваме в пленарна зала. Иначе е, много трудно се провеждат преговори. При толкова малка разлика в е, гласувалите за и против. Нека да, нека да гласуваме електронно кой е за позицията на докладчика да пристъпим към съвета, към пленарна зала. Е, за позицията на докладчика. Кой е против? Начало на гласуването. Гласувахте ли? Край на гласуването. И Позицията на докладчика беше категорично подкрепена с 26 гласа за и никой против, двама въздържали се. Значи ще гласуваме в пленарна зала. Благодаря и поздравявам докладчика. Herr Каспари. Ja, sehr geehrter. Sorry, I call it. I have attention, please, and... Моля ви за внимание. Благодаря ви, господин председателю. След гласуването бих искал да дам а, малко разяснение. Понеже преди днешното гласуване излязоха материали в пресата, в това число и интервю, което даде е, в Corporate Europe докладчика, в който се говори за скандал с трима депутати, които са получили пари за внасяне на изменение в резултат от лобистични мотиви. Някои от измененията в доклада ми са твърде специализирани, а, за да бъдат внесени от хора, които не следят внимателно а, досието. Със сигурност са дошли отвън, а, от лица, които са представители на правителства или на промишлеността. Лобизмът не е основата за добри а, политики и това е една практика, която следва да се промени. Край на цитата. Е така, скъпи колеги, бих искал нещо да стане съвсем ясно тук. Аз съм добър човек и всички ние сме избрани представители, всички ние сме свободни да решаваме с кого разговаряме, с кого не разговаряме и всички сме свободни да внасяме изменения, независимо дали ние самите сме достигнали до тези предложения или а, го правим по нечи съвет. Има добри лобисти, има и лоши лобисти. И те имат право а, да бъдат чути в една демокрация, демократична система. И трето, наша работа е, е да постигаме равновесие между различните интереси в парламента. Това е възможно единствено, ако сме запознати с различните интереси на различните групи. Има лобисти, има неправителствени организации, има профсъюзи, всички те играят много важна роля. Господин Шлайтер в доклада си, извинете, в интервюта си споменава единствено тези лоши лобисти. Мисля, че това не е разумно, защото ние работим в среда на свободна демокрация и сме свободно избрани представители. При такива изказвания срещу лобизма а, и изменения, които се внасят, се всява смут. Това е нещо, за което често чета в последно време. Понякога има а, изменения, които са по инициатива на Greenpeace и други неправителствени организации. Има известна нечестност, но тя проистича от непрозрачното лобиране. Тъй, че е, трябва да се вглеждаме в съдържанието на измененията, а не е, в това дали те е, проистичат от добри или лоши лобисти. Съвсем естествено е в една демокрация една позиция да не се подкрепи от абсолютно мнозинство. Господин Шлитер има думата. Да, вече се разбрахме. Има група в бюрото, която се занимава с лобизма. И аз приветствам тази инициатива. Аз не казвам, че е нещо странно това. мисля, че дисбалансът при лобизма е, застрашава всяко решение, защото 83-84% от лобистите се застъпват за стопански интереси. Тъй, че дисбалансът, ако той е непрозрачен, е проблем. Да, разбрахме се, че е, имаме нужда от повече прозрачност. И е, човек винаги си мисли, че е, лобистите, които внасят, по чиято инициатива се внасят изменения, с които човек не е съгласен, идват от лоши лобисти това е нормално. Проблема, който аз виждам е в дисбаланса понеже има а, интереси, които накланят везните много категорично в една, в една посока. И а, съвсем естествено е, че когато имате повече пари, имате и повече възможности в Брюксел да прокарвате интересите си. Но ние всички сме се разбрали, е, че процесът трябва да бъде по-прозрачен, така че нека да видим какви е, предложения ще излязат от тази а, е, специали, специална група. Но да, разбира се, вие сте свободен да внасяте изменения, независимо от какви лобисти са произтекли те. Но ако те са небалансирани, това представлява един структурен проблем. Най-добрият подход за противодействие на дисбаланса е прозрачността. Да, добре, може да кажете, да, това съм го заимствал от група лобисти, аз не виждам никакъв проблем с това. Но когато не се обявява, това е структурен проблем. Само, че прозрачността мисля, че ще разреши този проблем, както и много други. Мисля, че трябва лобизма да се е, разглежда по-обстойно, но по това досие трябва да кажа, че не съм станал свидетел на небалансиран е, лобизъм. Е, нещата обаче бяха много едностранни аз съм се занимавал и с много други досиета в областта на околната среда. Често пъти имаме дисбаланс, но в този случай беше, нещата бяха крайни. Трудно, трудно успявах изобщо да намеря колеги, които да се противопоставят някои от измененията. Затова не виждам нищо странно в думите ми, които цитирахте. По Особеното е, е липсата на регламентиране на лобизма, но е, това е въпрос, по който вече сме се разбрали. Създадохме работна група, която ще се занимае с този въпрос и се надявам, че е, проблема ще бъде разрешен. Председателя. Да, определено това е много интересен въпрос за е, разискване на пленарно заседание, но не и тук. Няма да откривам дискусия по този въпрос. Повтарям, няма да откривам дискусия по този въпрос, тъй че е, повече не давам думата на никого по този въпрос. Преминаваме Други оратор. Въпросът е свързан с доверието в взетото решение от това гласуване. Извинявам се, не, не мога да се съглася. Председателя, кой иска да а, разискваме подробно този въпрос тук? За, против? Електронно гласуване по процедурното предложение да се открие е, разискване по този въпрос тук и сега. Моля, гласувайте. Имате думата без ограничения. Решихте да открием това разискване. Господин Зелевски има думата. Okay. Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję serdecznie za umożliwienie tego głosowania. Dziękuję Panie Przewodniczący za за възможността да се разгледа този въпрос. Не бих искал разискването да отнеме твърде много време. Но като вземат предвид някои наскорошни а, събития в парламента, Излиза, че някои наши колеги е, са получавали възнаграждение от лобисти и са били под тяхно е, влияние. Това е нещо много важно. Е, не можем да си позволим в момента да се играем с доверието на хората. В хората, извинете, които са изготвили документите по този случай, по това досие. В течение на целия процес сме поддържали връзка, всъщност говоря за себе си. Различни институции, те са влизали е, във връзка с нас. Аз организирах е, една среща, която беше изцяло публична и открита. Е, среща с участието на представители на поне две организации на бизнеса и представители на държавите членки. Аз лично ги поканих така защото да се запозная с тяхното мнение при едно открито разискване. Всички взеха участие и благодарение на това успях да достигна до своята собствена позиция и да получа представа за техните мнения. Благодарение на това успях да се подготвя за гласуването. Измененията, които внесох, бяха изцяло основани на моите е, мнения, а не на мненията на лобистите, с които съм се срещал. Господин Шлитер, е, загубихте гласуването. Аз разбирам е, вашето негодование. Естествено, вие сте докладчик е, по тая тема, но нямате право да успорвате по какъвто и, да, по какъвто и било начин е, процеса който е довел до това вземане на решение при гласуването току-що. Още нещо искам да ви кажа. Спомням си една от първите срещи, която ви организирахте с докладчиците в Сянка. Един от а, юристите, участваш, които участваха на тая среща, бе поканен от вас. И честно казано, аз а, не мога да разбера каква точно бе неговата роля. Според мен това беше едно а, доста оригинално решение, оригинална идея, но не съм го а, подлагал под съмнение. Това бе ваше решение да поканите този човек. Да, има добри, има лоши лобисти, но ние винаги гласуваме по съвест. И на базата на собствените си мнения а, за Европейския съюз. Можем да гласуваме, други варианти да гласуваме е, под влияние на някого други го и в резултат от възнаграждение, което сме получили. В момента се опитваме да подкрепим действията на председателя Бузък, за да осигурим един ясен етичен кодекс за това как следва да действат евродепутатите. Така че в тази връзка коментарите ви са изключително неуместни и ви призовавам да не ги повтаряте повече. Благодаря. <clears throat> Благодаря, господин председател. Аз, като един от докладчиците в Сянка, бях в положение е, на особено трудно. Това беше много сложен доклад, но не съм се срещал с представители на промишлеността. Аз имам един много компетентен член на екипа, който много добре се е, запозна с доклада. Всъщност аз следвах ней, нейните съвети, нейните мнения. Предполагам, че това е вид лобизъм също така. Но без нейното експертно становище аз нямаше да мога да взема собственото си решение. Това, което взех. И това го казвам съвсем открито. И се обръщам към Пабло, господин Залбас. По време на, разискванията на споразумението за свободна търговия с Корея поканих всички заинтересовани страни този е, конкретен случай, мисля, че някои колеги не са прави, колкото и да ги харесвам. А, мисля, че всеки а, е, депутат а, е, си решава за всеки казус по-отделно, доколко лобизма е подходящ или добър или лош. Но без, без лобизъм ние няма как да сме наясно с това как, от какво се нуждае а, промишлеността, стопанския сектор. И при едно споразумение за свободна търговия, без мнението на стопанския сектор, нямаше как да вземем адекватно решение. Това беше от огромно значение за този доклад. Извинявам се, Карл. Аз лично следвах мнението на нашите групи и а, сигурен съм, че моята служителка не е контактувала с никакви лобисти, а с мене също не са се опитвали а, да се свързват, въпреки че това беше е, един много-много сложен доклад. Искам само да кажа две думи. Мисля, че е доста неприятна дискусията по същество. Мисля, че това, което се случи в Европейския парламент и което съвсем основателно беше разкрито, е изключително вредно за Европейския парламент, за доверието в него и доверието в нашата институция. Мисля, че е, всъщност е, това е, някакси хвърля сянка върху цялата законодателна работа на членовете на Европейския парламент. Трябва радикални мерки да се е, отиде много по-далеч от това, което вие в момента предлагате. Ние не можем да гласуваме в климат, при който след всеки вод си задаваме въпроса справедлив ли е вода или не, дали е, са извършили законодателната си работа под влияние, в кавички. Е, мисля, че това е малко помпозно и уморително. И е, смятам, че е, много по-добре е, ще бъде, ако се заемем с радикални мерки и ако се нямаме доверие един на друг, радикални мерки. Но е, при такива вредни кампании се хвърля е, срам върху цялата институция. Малем Дартмут. Съвсем накратко ще се изкажа само три изречения. Първо, ние като партия винаги сме готови да изслушваме запознатите с въпроса. И също трябва да кажа, че най-информираните често се явяват именно лобисти, представители на конкретни интереси. Много добър пример имаше при гласуването за огнестрелното оръжие. В избирателния район, който аз представлявам, имаме доста сериозна промишленост, е, в това отношение им е, много развита отрасъла на лова на птици. Идват много чужденци. И естествено, мене ме интересува този интерес, защото аз представлявам този район. Идват хора с е, собствените си огнестрелни оръжия, които да преследват това си хоби. Естествено, че е, се вслушваме в информираните по този въпрос. Трябва обаче да кажа две важни неща. Първо, не бива да забравяме интересите на онези, които не са представени от лобистите и нещо повече. Ние сме дясноцентристска партия, ние подкрепяме бизнеса, търговията и предприемаческата инициатива. Тъй, че е, трябва да кажа на колегите си, които също представляват дясно е, дясноцентристски партии, е, да не забравят, че законовото регламентиране обикновено е в полза на големия бизнес и потиска малкия бизнес. Големия бизнес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 той дебат е стар колкото и парламента. В доклада господин Шлюте е вложил сериозни усилия. Трябва най-малкото да остави възможност на другите колеги да вложат свои усилия в работата. Честно казано, страната, която не се ползва с подкрепата на докладчика, спечели. Съвсем логично е сега докладчика, като знаем какъв е резултата, да каже дали все още харесва доклада и иска ли да бъде заречено името му от него. Това е моят въпрос. Надявам се, че господин Шлюте ще обмисли внимателно поставени от мен въпрос. Искате ли да отговорите на въпроса? Ще отговоря на другите въпроси. Аз самия се срещам с лобисти. Няма нищо странно в това. И съгласен съм с господин Дартман, че има дисбаланс между стопански и други интереси, между големия и малкия бизнес. Лобистите съществуват, защото те са полезна инвестиция. Иначе никой няма да инвестира в лобизма. Това е очевидно. Целта е да се повлия върху вземането на решения. Мотивите не винаги са лоши, те са понякога и добри. Инвестират се пари в лобизма, което е оправдано за акционерите. При нас пристъпват лобисти, които представляват економически и стопански интереси, но имаме структурен проблем с дисбаланса. Преди няколко години, когато обсъждахме една директива, се оказа, че в повечето групи 96 на 100 от измененията са предложени от бизнеса. И това е проблем. За мен това е проблем в качеството ми на политик. Както и вие казахте, няма да знаем как е, един акт ще се отрази върху бизнеса, ако той не ни каже. Това е така. Но ако вземем предвид въздействието върху страните от третия свят и така нататък, ние трябва да установим какво ще е то, защото те не разполагат с ресурси за да дойдат при нас и да ни кажат. Това е проблема с лобизма. Един от моите сътрудници непрекъснато взима предвид други интереси, които не могат да бъдат представени. Той не може да действа краткосрочно. Аз действам краткосрочно. Проблема е, че имаме много работа, много сме натоварени. Трябва да намерим информация извън парламента и това изисква време и усилия. Иначе стопанските интереси сами идват при нас. Винаги имаме достъп до тази информация. И ако има дисбаланс, тази информация, не всички наши решения ще бъдат оптимални. Това за мен е структурния проблем. Мисля, че отговорих на повечето въпроси. Също, ако сте прочели, как, цитирам, проблема не е, че депутатите взимат пари от интервюто с Каспари, което е доста рядко. Това не е проблема в този случай. Вижте, проблема е сериозен, но касае много малко депутати. Голям проблем, малък брой депутати. Никой няма да каже, че тук принципно взимаме пари за внасянето на изменения. Надявам се, че никой няма да застъпи тази теза. По въпроса на Кристел, за заличаването на моето име от доклада – ще видим, ще гласуваме на пленарно, ще видим какво ще се случи. Ще видя какъв ще е резултата. Но това ще е решение, което ще взема по-късно, може би след пленарното. Ако някой се е почувствал засегнат от цитата, може да прочете цялото интервю, може би малко ще ви се оправи настроението. Когато водих предизборната си кампания, аз очертах лобизма като един от основните проблеми в Европа. Въпрос, който искам да реша. За вас може би той не е толкова важен, за вас може би той носи ползи, но мен за това ме избраха, за да критикувам лобизма. Може да критикувате моята политическа позиция, но за това бях избран от избирателите. За това, че моля да не се изненадвате от цитата. I hope you can restage this discussion in plenary. Благодаря. Дискусията, надявам се, ще продължи в пленарно. Точка 15, за да приключим с гласуване. Становище за Комисията по външни работи, Европейският съюз като глобален фактор. Докладчик Йорк Лайфрид.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 Vote is Край на гласуването. Отхвърля се. Девето. За, против, въздържали се, приема се. Десето. За, против, въздържали се, отхвърля се. Единайсто. За, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, Кое е изменение да проверим? 12. Електронен режим. 12 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. Четиринайсто, три части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отвърля се. Третата част за, против, въздържали се, отхвърля се. 15. За, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване. Електронен режим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 23 гласа за, 3 въздържали се. Поздравления! това приключи гласуването. Минаваме на точка 17. Ако обичате, моля за внимание. Поканили сме многоуважаван гост – моля да запазите тишина в залата. Those leaving the room, please do it as soon as... Моля да напуснете залата максимално бързо. Тези от вас, които искат да излязат. Моля ви да не водите никакви разговори в залата. Lady and gentlemen, I said no. Дами и господа, казах без разговори. Моля ви. So this is an exchange Uh, Размяна на мнение с посланника на Япония в Европейския съюз, господин Набутаки Одано. Ваше превъзходителство, къде сте? Да, здравейте. Nice to have uh, to meet you again. Let me start by telling you that this committee held a minute of silence. Хубаво е, че сте отново в нашата комисия, да ви кажа, че запасихме едноминутно мълчание на предишното заседание, за да отдадем почет на жертвите и на засегнатите от природното бедствие в Япония от преди месец. Искаме да изразим своята най-дълбока съпричастност към вас, към Япония, към японския народ в подобни тежки времена. Остават по-малко от два месеца до среща на върха с Япония. Ще объдим следващите стъпки за търговските взаимоотношения между двата партньора – това ще е една от темите. Комисията каза, че ако се спазят някои условия, може да приеме стартирането на преговори за сключване на споразумение за свободна търговия. Това е една от темите, по която искаме да чуем вашето мнение. Да очертаете какви са перспективите за позицията на Япония по време на среща на върха. Заповядайте. Thank you, uh, Professor Moreira, uh, the um, chairman of the uh, International Trade Committee, for your kind words. Mr. Chairman and... Благодаря ви за любезните думи. Господин председател, уважаеми членове на Комисията по международна търговия, за мен е удоволствие, че съм тук, за да обсъдим с вас важният въпрос за търговските отношения между Съюза и Япония. Искам да благодаря на комисията за живия интерес, който проявява към Япония, свидетелство за което е планираното официално посещение в Япония в престорото второто полугодие на тази година. Япония и Съюза споделят общи ценности, като плуралистична демокрация, върховенство на закона, свобода на изразяването и други граждански права. Сътрудничество тече в редица сфери на политиката, например борба с пиратството, в близост до Сомалийския бряг – за да се гарантира корабоплаването между Азия и Европа, изграждане на капацитет за афганската полиция, управление на границите в Таджикистан, цивилни мисии по обща политика за сигурност и отбрана, програмата Пегас в Сред... Близкия изток, механизма за помощ за палестинска територия в Хаити, Япония, Европейският съюз сътрудни... сътрудничество при осигуряването на хуманитарна помощ, а сега спомагат за възстановяването на страната. Япония и Съюза са основни фактори в световната търговия. Ние работим по програмата Доха на СЕТИО и сме поели ангажимент за бързо приключване на преговорите. Японските инвестиции в Европейския съюз са свидетелство за силните двустранни връзки – Преките чуждестранни инвестиции от Япония към Европейския съюз са на стоеност 140 милиарда евро за 2009. 15 пъти повече от инвестициите от Корея и 23 пъти повече от инвестициите от Китай. Ако разгледате потока на инвестициите в близко минало към Европейският съюз. Японските инвестиции са много повече от тези на споменатите две азиатски държави. 3300 японски фирми работят в Европейският съюз и разкриват около 400 000 работни места. Европейският съюз взема най-голям дял при преките чуждестранни инвестиции в Япония те са на същото ниво като на САЩ. Относно облигациите по Европейската финансова програма, които бяха пуснати на 25 януари като финансова помощ за Ирландия. Япония закупи 20,5 на 100 т.е. около 1 милиард евро, при обща стойност на облигационния заем 5 милиарда евро. Покупката на Япония бе основен фактор за успеха. Наскоро се изключиха големи търговски сделки от японски компании за купуване на, японски, на европейски продукти в сектора на въздухоплаването. Skymark Airlines подписаха в Тулуза договор за покупката на 4 Airbus A380, най-големия пътнически самолет. Имаме и допълнителна факултативна поръчка за още два такива самолета. Освен това, AF Aviation със собственик, главно All Nippon Airlines, подписа меморандум за разбирателство за вземане на лизинг на 10 Airbus A320 с възможност за допълнителни лизинги. В ЖП сектора Кнор Бремси, немски производител, подписа договор с JR East, основен железопътен оператор в Япония, за предоставяне на спирачни компоненти за последните високоскоростни влакове в Япония. Има все още нереализиран потенциал в сферата на търговията и инвестициите. Сключването на споразумение за економическо партньорство, което включва редица въпроси, включително тарифни и нетарифни мерки, е най-ефикасното средство за реализирането на този потенциал. Чрез включването на споразумение можем да очакваме да се задълбочи сътрудничеството между стопанските субекти в сфери като разработването на нови поколения превозни средства, електромобили, намирането на заместители за редкоземните елементи. Нарушаването на доставките на редкоземни елементи все още е пресен спомен. Това бе сериозен проблем за много стопански субекти в Япония и в Европейския съюз. Освен това, подсилването на економическите отношения чрез споразумението ще спомогне за засилване на зимното доверие, зимната работа, което ще спомогне за по-задълбочено сътрудничество между Япония и Европейския съюз в политически плани и в сферата на сигурността. Може да очакваме задълбочаване сътрудничеството по глобални проблеми, като климатични изменения и опазване на околната среда. Моля ви да вземете предвид доклада. Защо да се случва споразумение за економическо партньорство между Япония и Европейския съюз? Доклада е разпространен в материалите пред вас. На този фон и Япония е поела сериозен ангажимент да започне преговори за сключването на споразумение с Европейският съюз. Японският бизнес има високи очаквания за началото на тези преговори. Някои бизнесмени в Япония твърдят, че без такова споразумение с Европейския съюз, някои от производствените обекти в Европейския съюз могат да се насочат към други държави, където има сравнително по-изгодни условия за инвестиции и производство. Японски бизнес ще бъде изправен пред дискриминационни пред дискриминация след сключването на споразумението за свободна търговия с Корея, което ще влезе в сила през юли. Сключването на такова споразумение не се ползва с подкрепата само на Япония. Имаше съвместно писмо от лидерите на 9 държави членки на Съюза към ръководителите на Европейския съюз на 18 март и също така в заключенията на Европейския съюз от 25 март също се изтъкват сериозни положителни аргументи. Според едно допитване, извършено от Европейската комисия за бъдещето на търговията между Европейския съюз и Япония, економическите отношения – много от анкетираните призоваха за по-тясно и задълбочено сътрудничество или економическа интеграция чрез поразумение за економическа интеграция, което съответства на едно амбициозно, балансирано споразумение за, светов... за свободна търговия. След споразумението, по постигнато на среща на върха от 2009 година, Япония и Европейската комисия започнаха да работят за няколко специфични нетаривни въпроси. Това е така наречения параграф 34, който касае 4 сфери от интерес за Европейския съюз и 3 сфери от интерес за Япония. Преговорите приключиха в началото на годината. Споразуменията се изпълняват. Възоснова на тази практика и в подготовка за среща на върха през тази година, ние ускорихме процесът на работа на групата на високо равнище Европейски съюз Япония, е която бе създадена миналата година среща на върха заседанието на вър... предвижда заседание на върха, което да се проведе в края на тази седмица в Брюксел. Ще има и министерско заседание преди срещата на върха. Економическото партньорство ще е от полза за двете страни. Япония ще работи в следните сектори и последните въпроси по време на преговорите. Първо, нетарифните мерки, нетарифните пречки, включително и тези 27 мерки – посочени от Европейския съюз. Има нов механизъм, който е създаден в Япония. Това е едно звено към правителството с председател, министър-председателя. То вече започна, тази група започна вече работа и реши, че три от исканията на Европейския съюз трябва да бъдат взети предвид лицензиране на търговията на едро на спиртни напитки, зонирането на автосервизите и хранителните добавки. Що се отнася до тарифите, Япония ще е готова да подложи на обсъждане всички стоки за търговията търговска либерализация. Чрез такива преговори Япония ще иска да се изключи споразумение за економическо партньорство. което да е съобразено с глобалните тенденции на економическите партньорства по отношение на либерализацията на търговията с услуги и инвестициите. Готови сме да подложим всичките сектори на инвестициите на търговията с услуги за преговори, като си има предвид, че преките, вътрешните преки инвестиции към Япония са малко на брой и Япония ще предприеме мерки за насърчаване на вътрешните инвестиции и да стигнем стоености, сходни с тези на други държави от ОИСР. Е. Що се отнася до държавните поръчки, Япония обсъжда мерки, които да излизат извън обхвата на споразумението на СТО за обществени поръчки. Обсъждаме и сериозно разширяване на приложеното поле. Що се отнася до ЖП сектора, обществените поръчки са приоритет за Европейския съюз. Но има едно недоразумение. Вече не съществува държавни железници в Япония. Те са приватизирани, имаме частни субекти в сектора. При все това, ние ще се отбележим исканията на Европейският съюз и ще предприемем инициатива, за да проведем конференция, на която ще участват фирми от ЧП сектора от двете страни. Що се отнася до географските указания, Япония ще подобри си своята система за по-голяма защита на географските указания – Ще помислим как точно да се разработи системата и, и кои да са конкретните неща, които да бъдат защитени, като изхождаме от интересите на Япония, на Европейския съюз и на сходни практики и сходни системи в други държави. Споразумението с Япония ще носи сериозни економически ползи и за двете страни. Чрез тази инициатива ще бъдат допълнително подсилени отношенията между двата партньора в редица сфери. Освен това, Япония отдава голямо значение на споразумението за економическо партньорство не само по линия на търговията и инвестициите, тя гледа на него и като средство за задълбочаване на нашите отношения. Ето защо министри, председатели Кан и други политически лидери в Япония са поели сериозен ангажимент за изпълняването на тази инициатива. И накрая искам да ви благодаря за изразената солидарност, съпричастност и оказаната помощ от Европа след земетресението и цунамието в моята страна на 11 март. Комисар Георгиева осигури първа пратка европейска хуманитарна помощ на няколко от засегнатите региони в Северна Япония. Като цяло над 300 тона хуманитарни материали са предоставени по въздушен път. Япония искрено цени солидарността на Европейския парламент Европейския съюз, европейските граждани, които твърдо подкрепят японския народ в подобни тежки времена. Господин председател, уважаеми депутати, Япония иска да се споразумеем за стартирането на преговори за сключване на споразумение за економическо партньорство на следващата среща на върха Европейския съюз Япония преди лятото. Много бих бил доволен, ако вие ни окажете подкрепа за постигането на тази цел. For this committee plaidoyer for е, е, всъщност преди около година ние започнахме преговори е, за споразумението за партньорство между Европейския съюз и Япония. Нека да започнем дискусията, но преди да дам думата на членовете на комисията, бих искала да се обърна е, към е, гостите. Е, първо искам да дам думата на господин Палан. Благодаря, господин председател. Много е интересно това, което ни каза посланника на Япония. Вчера в нашата комисия говори комисар Карл Дегухт и там каза, че трябва да е, приключат преговорите. Е, все още има проблеми, трябва да се справим с тях, но положението в Япония е катастрофално и е, ние трябва да сме сигурни, че няма да губим време, защото при помощта за възстановяване на засегнатите райони, на районите пострадали от природното бедствие, Европейския съюз и Япония трябва да работят съвместно и ще бъде много полезно, ако е, споразумението за партньорство се подпише възможно най-бързо. Има важни въпроси в някои области, но все пак сега е време да действаме. Благодаря ви много. И така, Пристъпваме към дискусията с членовете на нашата парламентарна комисия. Господин Каспари от е, Народната партия, господин председател, господин посланник. От името на колегите от е, моята група, а именно Европейската народна партия, бих искал да ви благодаря за е, участието в нашето заседание, е, предвид положението в Япония, предвид положението в Япония. Ние нямаме предвид само Фукушима, но и хилядите хора, които са загубили близки и, и, и домовете си. Въпросите за економическото сътрудничество между Европейски съюз и Япония са обсъждани между колегите в нашата група, но все пак смятам, че значението на Япония като търговски партньор не се поставя изобщо под въпрос. Вие говорихте за многобройните търговски връзки. Вие сте демократична страна, страна на пазарна економика. Имаме много много общи интереси и бяха посочени много примери за това. От името на голямото мнозинство ученовете на нашата група искам да кажа, че ние е, е желаем е, както по-близко търговско и економическо сътрудничество, така и културно сътрудничество. Е, все още сме на нивото на диалог на най-високо ниво е, и със задоволство отбелязвам, че този диалог съществува от много години. Надявам се, чрез този диалог да се ускори е, сега ритъма на преговорите. Би било добре, ако до няколко седмици или до няколко месеца този диалог на високо равнище постигне някакви резултати. Отново повтарям, че той се води от години. Голямото мнозинство членовете на моята група иска много по-близко економическо сътрудничество с Япония. Можем да предвидим е, истинско споразумение за економическо сътрудничество или споразумение за свободен обмен, но все пак е, трябва да имаме предвид е, възможностите на диалога на високо ниво, за да посочим на двете страни огромния потенциал на нашите връзки. Конкретно искам да ви попитам дали до няколко седмици или месеца има реални възможности за постигане на видими и конкретни резултати от е, диалога на високо ниво. Кои са приоритетите е, за японската страна? Кои са и според вас са приоритетите за Европейския съюз? Е, през октомври беше предвидено посещение в Япония, за да можем да установим преки контакти с представители на Япония. Предвид сегашното положение обаче, съветвате ли ни да е, запазим принципа на това посещение или е по-добре да се срещнем на друго място? Благодаря ви. А, благодаря, господин председател. Първо, заедно с Даниус, искам да кажа, че ние проявихме солидарност с японския народ след цунамито и земетресението. Аз искам да кажа, че се възхищавам на достоинството, което японския народ прояви е, при такива обстоятелства, но все пак трябва да разграничим подкрепата за развитие и след природно бедствие от споразумение за свободна търговия. И мисля, че че е, е, е решението дали да започнем или не преговорите трябва да се основава на сериозни економически съображения. Е, и искам да ви задам три въпроса, господин посланник. Първо, за мен е ясно, че споразумението за е, европейско партньорство се придвижи напред в дневния ред на японското правителство. Искам да така любопитен съм да разбера защо. Може би се съчетават различни фактори, но искам да знам конкретна причина. Някой смята, че това е заради споразумението с Южна Корея и че се прави е, някакви съпоставки на предимствата. Другото е, е заради е, политическото положение въобще в Япония и в юго част част на, на, на Азия. А, а, освен това, може би защото ви трябват е, външни економически стимули за вашата економика. Е, може би се съчетават няколко фактора, но искам да чуя от господин посланника е, какво всъщност предопредели решението на японското правителство да изнесе напред въпроса в дневния си ред. Може би ние сме, разбира се, за продължаване на, на сътрудничеството, което вече съществува и е, вторият ми въпрос, е, е, естествено това, което каза Даниел и групата Алде вчера, всъщност като че ли се гледа от високо на 27 бариера, които сега ще се обсъждат и че всъщност се иска напредък само по три от тях и дори спрямо тези три, какво желаете? Така че преди да започнат преговорите, трябва да има някаква реална възможност за постигане на напредък. На този етап не е ясно е, дали има ниво на амбиции. И последният ми въпрос. Е, във ваш е, доклад вие казвате, че е, вие започвате преговори за партньорство е, е, през Тихия океан. По разбираеми причини Япония е водила две войни с Съединените щати и е нормално да искате партньорство, но да не би, да не би Европа пак да победи. Дали и за това всъщност се ви интересува дали ще се постигне споразумение. Господин Казак от Алде. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ваше превъзходителство. от името на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, позволете ми също да изкажа нашите най-дълбоки съболезнования за жертвите на сполетялото ви бедствие и солидарност с усилията на японския народ за скорошно преодоляване на последиците и, въз... и... и економическо възстановяване а, на Япония. Разбира се, както и моите колеги преди мен споменаха, а, Европейският съюз а, а, отдава голямо значение на задълбочаване и развиване на търговско-економическото си партньорство с а, Япония. Е, както виждаме и Япония и Европейския съюз са изразили готовност и желание за бърз напредък по сключването на споразумение, каквото и да бъде то, дали, за, дали да ще бъде за споразумение за свободна търговия или за економическо партньорство. Но както и вие споменахте, Ваше превъзходителство и по време на срещата ни с комисаря Дегухт вчера, очакванията са в насока преодоляване на съществуващите проблеми. Споменахте за готовност за три нетърговски пречки, които вие бихте могли да предложите да бъдат премахнати, но както и господин Мартин спомена, искам да ви попитам какви са, каква е готовността ви за конкретни амбициозни предложения по останалите нетърговски бариери и също така по отношение на проблемите, които поставят за европейските за, за Европа обществените поръчки в Япония? Това е първият ми въпрос. Вторият въпрос е свързан с това доколко в Япония секторът, земеделският сектор подкрепя едно такова евентуално споразумение за економическо партньорство. И последният ми въпрос е свързан с факта, че като че ли клаузите за устойчиво развитие и за географските обозначения са новост в Япония Смятате ли, че това би поставило евентуално проблем при преговорите за такова споразумение за економическо партньорство? Благодаря. Thank you. Keith Tyler from the Greens. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин посланник за полезното изложение. И аз бих искал да изразя солидарност и подкрепа към японския народ, най-вече във връзка с проблемите в Фукушима, с ядрената електроцентрала. Да, ние разглеждаме възможността за споразумение е, с Япония, за свободна търговия или е, споразумение за економическо партньорство. Е, притесняваме се, че това може да подрине инициативите за многостранно споразумение, поради факта, че Япония е много сериозен економически фактор и можем по такъв начин да изкривим баланса в търговията и да раздробим допълнително отраслевите интереси. Господин посланикът обясни, че част от е, ентусиазма за двустранно споразумение проистича от е, не от давнашното подписване на споразумение между Европейския съюз и Корея. Конфликта между многостранността и двустранността е, бе разискан на Парламентарната асамблея на Световната търговска организация и подкрепата беше най-вече съсредоточена в най-търговски активните страни. В СТО се предвижда нов кръг преговори, който би трябвало да подкрепи многостранните а, видове партньорство, основани на свободна търговия. Във връзка с това, което се случва в момента, трябва да кажа, че разработването на една търговска политика, основана на последиците от природни бедствия, не е устойчив подход. И а, няма как а, да бъде полезна за нашите взаимоотношения за следващите десетилетия. Обединената левица. Благодаря ви, господин председател, И аз от името на нашата група бих искал да изразя солидарност и съпричастност с японския народ. И аз ще повторя това, което казаха и другите политически групи. Предстои среща на върха между Европейския съюз и Япония. Ще бъде разбира се, изразена отново солидарност от страна на е, държавите членки на Европейския съюз. Занимаваме се внимателно с проблемите, проистичащи от земетресението, също и ядрените проблеми и ще продължаваме да засвидетелстваме солидарност. По тези въпроси обаче следва да бъдем политически последователни в подхода си. Трябва да хвърлим мостове между економическото сътрудничество и сътрудничеството в други области. Например, в енергийната политика, в екологичната политика. ще се отдаде сериозно внимание на тези области на срещата на върха между Европейския съюз и Япония. Говорим за споразумение за економическо партньорство до сега най-вече, не толкова за споразумение за а, свободна търговия. По вашите думи, поне аз разбрах, че това е по-важно. Сигурен съм, а, че в момента имате достатъчно грижи, за които да се, а, с които да се занимавате, но а, Какви са настроенията във вашата страна? Как обсъждате това с вашия народ? Как гледате на дългосрочните последици от економическото сътрудничество с Европейския съюз? А това е тема, която са обсъждали в Япония с заинтересованите страни. Как гледат те на засиленото сътрудничество с Европа? Да, определено не търговските бариери е, са проблем. А, няколко пъти а, бяха споменати те. Аз лично съм се занимавал с а, този въпрос. И бих искал да знам а, какво смятате вие за разликите между в, с разликите в нивата на економическо развитие в а, е, двата региона. Как да постигнем нови съвместни подходи, а, е, за да се изправим пред общите предизвикателства? Съгласен съм с е, колегата, който току-що говори. И бих искал да ви попитам как оценявате усилията по приключване на преговорите от Доха. 2011 година ще бъде важна и как гледа Япония на това? Как укрепеното економическо сътрудничество между Япония и Европейския съюз ще допринесе за изхода от преговорите от Доха. Господин посланик, аз също искам да изразя съпричастност. Историята ви показва, че в миналото се възстановяват от земетресения, от цунамите и а, атомни бомби. И сигурен съм, че вашата че ще се справите не по-малко ефективно и сега. Една страна се чувства изолирана или сама в положение като вашата. Вие сте третата по големина економика, до неодавна бяхте втората. Вие чувствате ли се изолирани или самотни поради статута ви с сътрудничество, за сътрудничество с Европейския съюз или по-скоро се чувствате е, независими и всъщност се радвате на а, е, този си стопански суверенитет? Председателя. Павел Залевски, НП отново. Благодаря ви, господин председател. Аз ще говоря от своя собствено име, но също от името на Ярослав Валенса, който е докладчик в НП по Япония. По отношенията с Япония. Той ме помоли да кажа няколко думи от негово име. Смятаме, че е, въпросите, които бяха повдигнати тук, е, обрисуват много ясно е, картината на интересите на Европейския съюз за сключване на споразумение за свободна търговия с Япония. Мисля, че всички ще се съгласят, че има редица важни области, които търпят подобрение в бъдеще при преговорите. Да спомена накратко четири от тях. Първо, очакваме да постигнем 100% покритие на безмитната квота. Това са стоки, в това число селскостопански продукти. После, е, всички говорят за нетърговските пречки. Необходимо е в тази връзка да се напише пътна карта, да се приеме пътна карта или план за преодоляването на основната част от тези пречки. Вие, ваше превъзходителство, както и някои от колегите, споменахте обществените поръчки – Смятаме, че са нужни по-конкретни предложения за това как да се преодолеят проблемите в тази област, това число железопътния сектор, където предпазната клауза, която ползвате, всъщност отнема достъпа за чуждестранни участници на този пазар. После за преките чуждестранни инвестиции. Смятаме, че Япония а, трябва да премахне пречките, които съществуват в страната за преките чуждестранни инвестиции. И накрая бих искал да се присъединя към всички колеги, които изразиха съпричастност, изразиха съболезнование на семействата на жертвите, а също и съпричастността към вашия народ и вашето правителство. Председателя, благодаря. Пол Мърфи, Обединената левица и Зелените. Благодаря и аз искам да изразя солидарност с а, хората в Япония. Мисля, че милиони а, хора а, в Европа бяха шокирани от събитията в Япония цунамито, е, земетресението и е, последиците от е, катастрофата в Фукушима. Солидарността бе засвидетелствана и от помощта за преодоляване на последиците. Аз бих искал да задам няколко въпроса за това какви са последиците от Фукушима, какво е станало до сега, какво ще стане от тук нататък и какви полуки са извлечени. Първоначалната реакция бе шок и тъга. проистичащи от природните бедствия и ядрената катастрофа. Тази тъга обаче после се превърна в гняв срещу ядрената промишленост и съмнение доколко тя е изобщо е безопасна. После компанията Тапко, която управлява Фукушима, се оказа, че не са спазвали стандартите за безопасност. какви са плановете ви, например, за национализация на Тапко и други стопански субекти, които изграждат и експлуатират ядрени мощности? какви са плановете ви е, за предоставяне на възможност за контрол и свобода на частния сектор е, в управлението на един така деликатен сектор за безопасността? После какви са намеренията ви в овластяването на местните общности при управлението, експлуатирането на такива мощности и даването, и даването на глас на тях по въпроси за безопасността и опазването на здравето. от гледна точка на устойчивост на енергетиката. Как така се случва, че подобни електроцентрални се строят на брега? Това е, е една област силно застрашена от цунами. Как се е стигнало до там и изобщо какви са в момента настроенията и мненията по този въпрос? И накрая НП отново. Благодаря, господин председателю както и всички други колеги, искам да изкажа съболезнования. Трудно е да преумее човек размера на това, което се е случило. Не само в изражение на човешки животи, но и като разходи. Това е най-скъпата природна катастрофа в историята на човечеството. От самото начало искам да кажа, че бих искал а, тази среща на а, върха да даде начало на преговорите за споразумение за свободна търговия. Радвам се, че е, заключенията на съвета са общо взето в същата посока, в която мисля и аз. Но не поради природното бедствие, защото това само по себе си не е основание. Основанието е, че и двете страни имат нужда от растеж, както Япония, така и Европа. И то отчаяваща нужда поради което укрепването на нашите стопански отношения би било нещо особено положително. Както обаче казах, бих искал тези преговори да започнат именно на срещата на върха. При все това обаче имам и едно притеснение. А именно, доколко Япония е готова понеже а, началото на а, преговорите няма автоматично да реши проблемите. А, няма да паднат 27-те пречки. Обществените поръчки, добавките към храните, те няма да изчезнат тези пречки. Това ще е само началото. Изискванията за спирачния механизъм В случай, там при автоматичната спирачна система, която се използва тук на места, ако сте на пешеходна пътека и забравите натисната спирачка, вместо да бутнете, бутнете пешеходата с сензорите, колата ще спре сама. Те ще бъдат ли законни тия спирачки в Япония или няма да бъдат законни, понеже ще направят хората мързаливи и те ще се отучат да натискат спирачката? Та, как гледате на това? Бих искал да видя какъв е ангажимент е, който Япония поема в областта на премахването на пречките и аз се надявам, че ще потвърдите, че сте готови да разрешите всички тези въпроси и оставащи проблеми. Всеки един от тях. Благодаря. Госпожа Жули Ренал. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. And, um, as, um, Благодаря, господин председател. Бяха визирани заключенията на съвета от 25 март. Съвета потвърди своето желание да разгледа всички възможности за цялостно засилване на отношенията между Япония и Съюза. Започването на преговори за споразумение за свободна търгове е сериозен вариант, който трябва да бъде взет предвид при условие, че Япония иска да преодолее проблемите с нетарифните пречки, пречките пред обществените поръчки в Япония. Този въпрос бе очертан като акцент в общественото допитване, което комисията започна миналата година нетарифните мерки, премахването на пречките пред обществените поръчки са постоянно обект на внимание от нашите заинтересовани страни в Европейския съюз. Според комисия трябва да имаме и 100% либерализация на тарифите – подобряване на инвестициите. Комисията е готова да обмисли започването на преговори, след като сме сигурни, че имаме общо разбирателство за крайния резултат от преговорите. И така, първо се нуждаем от общо ниво на разбиране – и на второ място, трябват ни гаранции, че преговорите ще успеят да намерят успешни решения на основните проблеми, които споменах. Нуждаем се от рамка, която да гарантира успеха на преговорите. Както бе казано, до среща на върха предстоят и други важни мероприятия, министерското заседание в началото на май. По-късно тази седмица и последното заседание на групата на върха в Брюксел. Надяваме се, че ще се постигне допълнителен напредък преди среща на върха Ние от наша страна ще се постараем да създадем съответните предпоставки, за да може да евентуално да се вземе решение на среща на върха. Но за сега все още очакваме подобен тип гаранции от Япония. Това е което може да бъде казано на този етап. Благодаря, Ваше превъзходителство. Във връзка с това, което ни казахте за желанието и интересите на Япония към стартирането на преговори и задълбочаване на търговските взаимоотношения с Съюза. Аз мога да потвърдя, че това е така. Преди цунамито и ядрения инцидент бях на посещение в Япония – И аз на място пряко видях политическата воля, решителността, която се споделя не само от правителството, но и от основните политически партии, от основните заинтересовани страни в деловите среди на Япония и в рамките на европейския бизнес в Япония – независимо от някои проблемите в сектора на услугите на селското стопанство. Доколкото разбирам, гражданите са принципно за такова историческо решение. Япония ще се отвори широко към останалия свят. Както знаете, Съюза гледа с голямо внимание на два въпроса. Първо, да получим гаранции, че Япония е готова за амбициозно економическо и търговско споразумение. Второ, Японският съюз трябва да, Европейският съюз трябва да е убеден, че Япония е готова да реши проблема с не търговските пречки. Тези искания често са повтаряни и са съвсем разумни. Няма смисъл да се стартират преговори, ако нямаме някакви задоволителни гаранции за успеха им. И въпросът ми е какво ще направи Япония до следващата среща на върха, за да убеди Европа, че е готова да мине от думи на дела. И че е готова да изпълни ангажимента си за едно амбициозно споразумение и за решаването на проблема с нетарифните пречки. Остава кратко време до среща на върха. Смятате ли, че в това кратко време ще можете да убедите Европа, най-вече комисията и държавите членки и нашата комисия в парламента, че ще можете да постигнете такъв напредък, който да ни убеди, че има шансове, задоволителни шансове за сключването на амбициозно споразумение с Япония. Благодаря за проявения интерес към споразумението между ЕС и Япония. Времето е ограничено, ще се опитам да взема отношение по повечето от въпросите и да представя общата перспектива. Първо, Япония и Европейския съюз изправени пред сходни предизвикателства. Застаряващо население – производителност. Стратегията на Съюза за 2020 година очертава тези проблеми. Япония среща сходни проблеми с ниската ръждаемост и застаряването на населението. Япония и Съюза могат да са основните фактори за стабилен благополучен, мирен живот. В тази сфера трябва да си сътрудничим. На фона на това Япония запазва своя интерес към Европа. Това е партньора, с който може да гарантираме своето съществуване в света. Светът е толкова глобализиран, че Япония не може да продължава да се самоизолира. За около 3 века Япония бе изолирана и живя в един мирен свят, в който разви своята собствена култура. Но днес не е като в миналото. Япония трябва да се отвори. Това първо. Второ, Сетио. Многостранната спогодба е най добрия вариант. Затова и Съюза и Япония иска да се постигне напредък по кръга преговори от Доха. Относно темповете на преговорите, темповете, които очаквате. Според мен има време, но Съюза промени своята позиция, поиска двустранни споразумения, започна преговори с Корея и с Канада, основни търговски фактори. След Канада остават Япония и САЩ като търговски партньори. Когато Съюза започна преговорите с Корея и Канада, Япония бе доста изненадена. Мислехме, че в интерес на търговците е многостранната спогодба. Но след това настъпиха промени и в световен план едно двустранно споразумение за свободна търговия ще улесни многостранните търговски преговори, няма да им попречи. Джапония се присъедини към тази мисловна школа, и поради тази причина днес ние застъпваме тезата, че трябва да има споразумение за търговия с Европейския съюз и в Тихоокеанския регион. Министър-председателя Кан тази година в началото каза, че това ще е годината на отварянето на Япония към 21 век. Той повтори това и на конференцията в Давос. Япония се дава сметка, че тя трябва да се интегрира в международната система. Например, преките чужестранни инвестиции в Япония са сравнително ниски – средни. Ние сме мисля, че те са на стойност 40 на 100 от БНП. Това е средната стойност. Но за Япония и Корея средната стойност е около 5 на 100. Затова ние проявяваме интерес към решаването на този проблем. В интерес на Япония ще е да отвори пазара и територията си. Каквото и да се случи, земетресение или цунами, тази принципна позиция няма да се промени. Японският народ иска да участва в процеса на преговори с Съюза и други държави. Визираха се три области от 27. Нека да поясня. До тази година Европа и Япония водиха преговори по параграф 34. За Европа има 4 искания. Стандарти за безопасност на автомобилите, медицинско оборудване, добри продукти за строителството и обществените поръчки. Тези четири области са обект на преговори – Стигна се до задоволителни резултати. Процесът спомогна за изграждането на доверието. За да може Япония и Европа да направят крачка напред. След това Европа представи 27 области. Япония внес искане по 3 от тях. Тоест имаме напредък. Искам да ви гарантирам, че предвижваме нещата напред. Относно автомобилостроението, знаем цифрите за вноса и износа. И тук искам да очертая следното. Автомобилните компании в Япония имат глобална стратегия, те работят в цял свят, имат план да произвеждат превозните средства по-близо до пазара, където се реализира продукцията. Затова има 13 завода в 8 държави и има 12 научно-развойни центрове в 5 държави. миналата година. 100,25 милиона превозни средства бяха произведени в Европа. Вие купувате японски коли, произведени в Европа. Общите инвестиции в този сектор 21,5 милиарда евро, само като производствени мощности което е много голяма цифра. В този сектор са разкрити 136 000 работни места. Покупката на, ча... на европейски части 9,7 милиарда евро. Такава е стоеността им. Тези цифри не се появяват в статистиката. Човек трябва да ги изрови от конкретни документи. we have, a, eh, well, ordinary people have an image that when Japanese yen is weak, then... Когато японската йена е ниска, се повишават, се повишава износа. Така се смята. Но е точно обратното. При слаба японска иена износа от Япания към Европа намаля. Когато бе силна иената спрямо еврото, износа по някакъв начин се увеличи. Така че взаимовръзката е малко по-различно от това, което си мислим. Причината, поради която и японските фирми поддържат обекти в Европа – Просто искам да повдигна някои въпроси в тази връзка. Те са въпрос на здрав разум и някога не се вписват в дискусите на експертно равнище. ЖП системата Европа твърди, че европейските фирми не могат да влязат на японския пазар. Това е така. Но, ако разгледаме доставката на части, за ЖП сектора, ще видим, че Япония е внесла части от Франция и Германия, а изнасяла също и части за Франция и Япония. Всъщност, Япония внася повече от Европа, отколкото изнася към нея. Например, за Германия – Документа мога да го раздам по-късно, да не навлизам в обяснение. Въпросът е, че трябва да гледаме нещата комплексно, а да не се взираме в конкретни въпроси. Преговарящите от името на Европейската комисия са много добри. Те искат Япония да плати всичко преди да започнат преговорите. Според мен точно на преговорите се сключват сделките и тогава трябва да се направи компромис от стъпки. Едва по такъв начин ще се стигне до взаимно приемлива, справедлива рамка. И подобен тип компромиси, които са приемливи за двете страни, ще гарантират бъдещите търговски инвестиционни отношения между Европа и Съюза. Ако се съгласим, но едната страна е оскърбена, споразумението няма да има бъдеще. ядрената енергетика. Аз смятам, че възстановяването на Япония след земетресението и цунами, като се има предвид щетите, ще са необходими огромни инвестиции, разходи. Ще се разкрият нови делови възможности. Още не може да се прецени обема на щетите, но според предварителните проучвания стоеността им е от 4 до 6 на 100 от общия БВП на Япония за момента. Това те първа предстои да бъде потвърдено по-късно. Япония се дава сметка, че само една отворена система може да гарантира бързото възстановяване на страната. Така можем да покажем, че демократичното общество е по-устойчиво на инциденти и бедствия. Оценявам, че Европа твърдо подкрепя Япония в тези тежки времена. Що се отнася до последиците от земетресението, Япония ще продължава да предоставя своевременна и точна информация на международната общност. По безопасността на храните Япония е взяла мерки, да гарантира разпространението на безопасни хранителни продукти чрез въвеждането на стандарти за хранителните продукти и напитките и въвеждането на някои рестриктивни за износа мерки. Въведен е и строг контрол на качеството върху продукцията. Към момента радиацията, на която са изложени промишлените продукти в Европа, не е толкова голяма, че да има отражение върху здравето на хората – безопасността на пристанищата и летищата. Също се отчита като важен фактор от международната общност. Запазването на търговията се поне е много важна за възстановяването на економиката. Искрено искам да помоля депутатите и другите европейски институции да не въвеждат прекомерни нетарифни бариери, които не се основават на научни факти. Нямах време да, отворя, да отговоря на всички въпроси. По-късно аз или колегите ми ще почукаме на вашите врати, за да ви предоставим допълнителна информация. Благодаря. Благодаря ви, Ваше превъзходителство, за това, което казахте и за документите. След 6 години информацията ни за евентуалните преговори е много по-добра. По-добри са и перспективите. Желая ви успех!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 Пристъпваме към точка 28. Това е становище от комисия ИТРЕ за ефективна стратегия за суровините в Европа. Господин Ланге е автор на становището на нашата комисия. Веднага ще му дам думата. Благодаря. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Въпросът за сигурните доставки на суровини често е опек на нашето внимание. Ние говорихме по него и с посланника на Япония и за това смятам, е, че е по-полезно да помислим по една последователна стратегия. В комисия ИТРЕ се изготвя доклад по тяхна инициатива, именно във връзка с стратегията за суровините. На 2 февруари стратегията из, е, представи документ по стратегията за суровините и нашата роля като Комисия по международна търговия е да помислим върху е, ролята на е, политиката спрямо суровините в рамките на политиката спрямо търговията Значението на суровините за развитието на промишлеността в Европейския съюз не буди никакво съмнение. Необходима ни е стратегия за суровините е, и тази стратегия трябва да се опира на два стълба. Първо, е, как можем конкретно да прилагаме стратегия за суровините, която да гарантира доставките – за целта ни е необходимо ясно определение на самите договори, договорите за доставка на суровини, какви са условията, които се предвиждат по договорите. Тези условия трябва да бъдат абсолютно ясни, защото от тях проистича сигурността на доставките. Освен това, трябва да знаем точно спрямо кои страни ще се прилага тази стратегия за суровините. Защото не става дума само за Африка трябва да е, обмислим е, е, същинските си стратегически интереси. Освен това, според мен е важно да докажем, че стратегия е, спрямо суровините не означава само използване на суровини, защото използването на суровините е преди всичко обществена отговорност – има обаче и е, други задължения, които проистичат от директивата с ОИСР, поради което е важно да е, помислим как е, да е, изработим структура, при която да се гарантира както експлоатацията, така и търговията с суровини при по-справедливи условия спрямо настоящите условия, е, където явен монопол имат е, олигополите и монополите. Е, страните, които доставят суровини, не са еднородно семейство – не е необходимо да подхранваме съмнението, е, че ни интересува само е, достъпа до суровините, но не и е, общественото развитие в дадени страни. Е, трансфера на технологии, създаването на истинска економическа основа е, вървят успоредно с експлуатацията на суровините, поради което е необходимо условията за експлуатация да са ясни. Трябва да имаме и по-ясна представа както за търсенето, така и за предлагането на суровини. И е, за това смятам, че е, можем да е, подкрепим усилията на Г8 и на Г20 за прозрачността. Е, това е, е най-важното от моето становище. Очаквам вашите изказвания. Благодаря ви. Аз изготвянето на стратегията спрямо суровини е в сърцевината на нашата политика спрямо търговията, защото обикновено суровините се внасят. Сега с нашето е, становище ние допринасяме за изготвянето на е, стратегия спрямо суровините. Нашето становище е категорично и се подкрепя при първия обмен на мнения. Сега, е, но имаме много кратки срокове. До юни трябва да приключим работата си. Така че е, от доклада трябва да бъде готов до 31 е, май и е, на 21 юни гласуваме в нашата комисия. И така откривам дискусията след представенето на становището на докладчика. Катрин Билдер от, думата, от групата на либералите иска думата. Благодаря, господин председател. Да, съгласна съм. Съгласна съм, че е много важно да, така, да, да изразим мнение по този доклад, е, е, защото е, всъщност това предопределя в голяма степен и търговията ни с останалата част от света. Важно е все пак да признаем, че е, ние нямаме никакви права върху суровините, е, които е, са природни залежи в други части на планетата. И в край на краищата трябва да има взаимно споразумение между този, който продава и този, който купува. Трябва открито да заявим какво ни е необходимо. А, освен това, трябва да имаме и е, отношение спрямо въпросните е, народи. Ние не можем да експлуатираме само техните суровини. Това е много важно. Освен това, тря... трябва да знаем, че много често в колониалното ни минало е, просто е, сме черпили от суровините на развиващите се страни и, и до сега ние просто взимаме от народите, които, на които принадлежат тези суровини. Мисля, че трябва да бъдем много внимателни в подхода си, трябва да защитаваме околната среда, трябва да имаме възможности за развитие на обществото, както с народите, с които търгуваме и дружествата, които търгуват от наше име и е, изразявам подкрепата си към е, доклада. Благодаря ви. Е, Пол Мърфи. Е, радвам се, че дискусията е, говори, е, когато има рекордни цени за суровините е, е, и когато виждаме какво става в Китай, искам да кажа три неща. Първо, спекулацията – е, обсъждахме с комисаря Дегухт, че дори комисията в нейния документ е, е, подчертава ролята на спекулацията на безпредседентна летливост на цените и това се отразява отрицателно на народите и страните, откъдето идват суровините, но също така и на народите в Европа. И всъщност ние имаме регулация на пазара, но въпреки това имаше мехури, е, които се отразиха на пазара на суровините, поради които ние искаме да има регулиране на тези суровини и да се забранят спекулативните дейности. И второ въпросът за устойчивостта, устойчивостта спрямо извличането на суровините и където се намират те, защото има нов империализъм, е, нов, нов расизъм спрямо, нов така набег към Африка, е, защото е, суровините обаче трябва да бъдат от полза е, за страните, които принадлежат те. Има обаче масова експлуатация, има войни или начало на войни за суровини и е много важно политиката, която ще приемем, да гарантира, че народите в тези общности се възползват от тези суровини. Така, защото мултинационални компании изливат там много пари. Всъщност те са тяхна собственост, собственост на техните народи. И накрая в инициатива за суровините комисията има три стълба и мисля, че ние трябва да подчертаем третия стълб за повторното използване на суровините, защото има огромни отпадъци, които трябва да се преработват. Трябва да имаме сериозна стратегия за преработка на суровините, защото в край на краща все повече и повече суровини се извличат, а това не е устойчиво. Да, затова ни трябва система за световна а, търговия, основана на правила. Благодаря. Първо, искам да приветствам господин Мърфи от името на цялата комисия. Много се радвам, че има още един кръсноречив ирландец Ако Мисля, че Джери Хигинс, неговия предшественик, ще се съгласи, че Дойл, ако така се чете, е, е много по-влиятелен, отколкото целият парламент, което, за съжаление, което според моята партия е нещо тъжно. А, няколко неща, които спомена господин Мърфи. Той смята, че повишаването на цените на стоките изцяло проистича от спекулации на пазара. Да, възможна гледна точка, е, но повечето авторитети смятат, че повишаването на цените на стоките проистича от развитието на, на ускореното и повишеното развитие на развития свят. Най-вече е, приобщаването на, при, на Индия и Китай в общността на пазарните економики. Именно това е търсенето, а не спекулацията, води до повишаването на цените. Стоковите пазари често пъти се използват за хеджиране и това се основава на съвсем законни, легитимни причини. Чисто търговски причини. Господин Мърфи също каза, че мините според него трябва да бъдат държавни. В много страни те са държавни, а само, че страните сами трябва да си решат това. Ако вие имате някакъв светоглед, който се опитвате да наложите на всички други, това би го нарекал ляв империализъм. Е, а, хората от другите страни ще трябва да се противопоставят а, на това. Не, не, не може от страна на Европейския съюз да се наложи такава една политика. Като цяло споделям виждането ви за, положителни, за ползите от рециклирането. Да, това е нещо, което е желателно, но в крайна сметка дали то ще става или не, ще се определи от пазара. Дали ще бъдат оправдани разходите. Не искам да ви получавам, разбира, разбира се. Една история от Ирландия. Един човек пътува с колата си, губи се, опитва се да стигне до Дъблин. Спира някого и го пита как да стигне до Дъблин от тук на което ирондеца му отговаря, без иронски акцент ще го кажа, на ваше място не бих тръгнал от тук. And that is rather the position of my country. Това е становището на моята страна, Обединеното кралство. а, имаме традиционни дълготрайни отношения с страните от британската общност, най-вече Австралия и Канада, които разполагат с огромни залежи на а, суровини. И колкото и да ме боли, трябва да кажа, че поли... е, либералните демократи всъщност през последните две е, години в е, Великобритания обръщат гръб на тях през, и на търговските отношения с тях през последните 20 години. Естествено, по това, което каза госпожа Бирд. Е, естествено, че търговията играе много важна роля, но Ако доста са, доста са, е, съпоставиме, съпоставиме вижданията на господин Мърфи и госпожа Бирда, но това, което ни даде е, господин Мърфи, беше концентрирано ирландско уиски като възглед, а пък е, е, госпожа Бирда ни даде по-скоро някакъв разреден коктейл. Искам да кажа някакво думи за корпоративната социална отговорност, господин председател, преди да свърша. Какво се твърди, че трябва да се въведе черен списък? или бял списък на доставчици на суровини на базата на някакви критерии. Защото май за това се говори. Да, има такива аргументи. Държавите членки на Европейския съюз, а ясно ще плащаме е, повече за е, суровини. Добре, няма нищо лошо в това да се е, застъпваме за е, подобни инициативи, само че трябва да сме в състояние е, да обясним какви ще са послед... последиците от това. Когато се застъпвате за такава една позиция. Това е което искам да кажа. Благодаря. Благодаря, господин Каспар, каза председателят, следващия оратор. Преди да споделя и своите коментари, бих искал да изразя съгласие с Уилям Дартмут, когато като дете четох романите за Шерлок Холмс. Доста бях впечатлен от викторианския Лондон. И е, ми се струваше много жалко тогава, че е, света вече се е променил и Британската империя вече не е, съществува. От името обаче на групата ни мога да кажа, че госпожа Кьостингер отговаря за това досие и тя ме помоли да предам някои от нейните размисли по въпроса. Тя казва, така. Господин председател, скъпи а, колеги, изправени, изправени съм пред един проблем, който не е проблем единствено за европейската економика, ами ще се отрази на големи части от световната економика. Въпросът за суровините е един хоризонтален проблем който засяга различни сектори, като селско стопанство, земеделие, минно дело а, производните пазари не бива да се а, подценяват и последиците за тях и от тях трябва да се анализират много внимателно. В миналото тези пазари са използвани от производителите, така щото да се застраховат срещу съществуващия риск. Сега обаче сме изправени пред 15-кратно увеличение на парите, които се въртят на тези пазари. Това са огромни количества средства. Идеята за поставяне на тавани трябва да се разгледа внимателно и да се проведат дебати по нея. Друг въпрос, който трябва да се разгледа е прозрачността на пазарите на производните инструменти. Това е нож, нож с две острията, защото не можем да си позволим да осигурим повече прозрачност единствено за а, регулатори, а, за финансовите а, институции. След това редкоземните елементи. Има мини, които са закривани в а, миналото и а, ще мине време преди те да се въведат отново в експлоатация. Ако нашата промишленост се опитва да бъде конкурентоспособна. Ако искаме да бъде конкурентоспособна, ще трябва да се справим и с проблема с износните мита. След това сълскостопанските е, стоки. Това са едни пазари, които са различни от енергийните. Те се държат по различен начин. Те зависят от различни фактори. И а, това са едни пазари, които в момента са особено нестабилни и на това трябва да се обърне внимание. Трябва да а, разгледаме последиците за европейските земеделски производители. Основен проблем е, че печалбите не се връщат до производителите по веригата. Тук става въпрос за около 30 000 работни места, които са застрашени. Искам да благодаря. А тя изразява благодарност и на докладчиците в Сянка за градивните им коментари. Следващия оратор. Благодаря ви, господин председател. Комисията, аз съм от генерална дирекция предприятия. След това ще дам думата на колегата от търговия. Да, определено. Това е, рециклирането е от огромно значение а, и това е и елемент от международната търговия. Например, износа на отпадъци е важен въпрос. Често пъти сме, се сблъскваме с е, незаконни пратки, е, така че да, е, тази дейност има влияние върху международната търговия. По въпроса за нестабилността на цените, деривативите и нуждата от по-висока прозрачност. Да, определено това е въпрос, който все повече и повече ще зависи от международното сътрудничество. Това не е въпрос, който, вече, който продължава да може да се сведе единствено до европейското равнище и разискванията на ниво Г20 биха дали добро поле за оценка на това, кое е постигнато до сега. Така че очакваме и бъдещите разисквания на този въпрос на срещи на Г20. И накрая, в съобщението изрично се упоменава Африка. А това е пример, с който се опитваме да покажем, че е, тези аспекти на търговията е, би следвало да се разглеждат и в по-глобален е, контекст, контекста на насърчаването на развитието. И именно в тази област Европейския съюз може да осигури допълнителни ползи за развиващите се страни. Именно Африканският съюз в момента се развива и развива своята визия за минното дело в Африка. А, така че най-вероятно оттам ще проистекат и техни собствени идеи. Сега ще дам думата на колегата от а, Генерална дирекция търговия, за да се съсредоточи а, върху въпросите от нейната компетентност. Благодаря. Да, накратко ще се изкажа. А, благодаря на всички ви за полезните бележки. Няколко неща съм си нахвърляла, по които бих искала я да кажа нещо. Първо, Напълно сме съгласни, е, че въпросът е глобален. Не сме изправени пред един европейски въпрос. Това е един въпрос е, от световен е, порядък. Говорихте за развитието, за корпоративната социална отговорност и много други аспекти на въпроса. В ОИСР и в Г20 се говори вече често пъти за взаимната зависимост. Не става въпрос единствено между зависимостта между богати и бедни държави и само за полезни изкопаеми и суровини. Това е многостранен въпрос. Определено ограниченията в износа се оказват сериозно влияние на цените, на ценообразуването на стоките. И накрая, понеже искате много кратко да се изкажем, ще кажа няколко думи за това, че в момента се развива дипломация по въпросите на суровините, различни форуми, в ОИСР по-специално, а пък Г20 се превръщат в все по-важен форум за достигане до развиващите се и по-бедните страни. Благодаря. Председателя ще имаме възможност за допълнителни разисквания, след като докладчика ни запозна, ни представи проекта доклада си заключение нещо, господин Ланга иска ли да каже? Да. Съвсем накратко, благодаря ви за бележките и мненията. Колкото знам, всичките 27 държави членки е, са подписали Лисабонския договор, договор дори Обединеното кралство а, и на това правно основание ще ви предоставя проекта доклада си максимално скоро. Следващата точка от дневния ред. Съвкупното регулаторно законодателство. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kollegen, ich werde mal vielleicht mal ein kurzer ähm, ein. Благодаря. Ще направя кратко представене. През идните години ще трябва да работим с делегирани актове, изпълнителни разпоредби в търговската политика. Това е много важно от юридическа и техническа гледна точка. Отговорите на подобни въпроси ще се отразят и на институционалните процедури. Ще се отразят и върху много важни нормативни актове. Два са основните примери. Обща система на преференции и механизма за защита на търговията. Въпросът не е само как се взаимодействат институциите по въпросите на търговията, които са доста деликатни след Лисабон. Но въпросът опира и до начина по който ще се вземат решенията. За парламента важното е доколко ние ще участваме в взимането на решения в сферата на международната политика. С Лисабонския договор се въведоха сериозни промени в институционалната рамка. Ние се превърнахме в съзаконодателен орган. Една радикална промяна в договора. Това означава, че правителствата, подписали Лисабонския договор, приемат това. И сега ние трябва да реализираме на практика новата система. Трябва да видим докъде е готов да отиде парламента по този въпрос. Сигурно съм, че ще бъдат изразени различни становища. Вадните членове са член 290 и 291 от договора за функционирането на Европейския съюз. В двата члена се прави разграничение между делегирани актове и изпълнителни или, или мерки по прилагането. С тях се заменя процедурата по комитология, която бе въведена през 1999 и преработена през 2006 та ако искам да внеса нотка на ирония, ще кажа, че тъмън свикнахме с комитологията, бяхме доволни от нея и сега я променяме. Това казвам в скоби. По въпроса за делегираните актове, член 290. комисията може да получи делегирани правомощи и така да окаже по-голямо влияние върху процедурите. Член 291 урежда мерките по прилагането. Съвета и парламента не участват в оценката на въздействието тук. Тук става въпрос само за начина по който се изпълняват нещата. Нуждаем се от нормативна уредба на контролния механизъм, който може да упражнява съвета. Трябва да сме сигурни, че всичко си е на мястото в тази уредба. За всички от тези 41 регламенти трябва да решим кой член да използваме, 290 или 291. Комисията предпочита да се използва делегирани актове. При това положение парламентът ще може да повлияе само на 24 акта. Ако видим какво е институционалното значение на предложените актове и регламенти, парламентът ще се нуждае от време, за да анализира всичко обстойно. Сигурен съм, че в нашата комисия ще има консенсус по въпроса, че не е хубаво да сме изправени пред много кратки срокове. Нуждаем се от достатъчно време, за да извършим обстоен анализ. Това е много важно. Искам да чуя какво е мнението на всички колеги. Така правих и при предишните доклади и се надявам, че ще можем да работим успешно с останалите групи и докладчици в сянка. Благодаря, тъй като аз съм докладчик Сянка за групата на социалистите и демократите по това досие. Ще встъпя и в тази функция сега. И да ви, ще ви кажа кои са важните моменти на това досие. С предложението се иска да се приведат съответствие 24 акта с Лисабонския договор. Всички 24 акта имат една обща черта. Те не са били обект на комитология. При тях има процедура по изпълнение, която се поражда служебно. Аз самият отговарях. Съвет отговаря за изпълнението на тези актове или има право на контролни правомощия. Според промените сега само комисията може да прилага законодателни актове в Съюза. Съвета вече няма никакви правомощия, нито като изпълнителен орган, нито като надзорен орган, който съществява контрол върху изпълнителните правомощия на комисията. Това е цяла революция. Но, както каза докладчика на дневен ред стои въпроса за делегираните актове. Преди Лисабонския договор нямаше никакво разграничение. Делегираните актове се считаха за специален вид мерки по прилагането. Важността на този регламент е огромна. Много важни търговски законодателни актове попадат в тази категория. Регламента за обща система на преференциите и други. Искам да ви покажа колко важна е цялата тази инициатива. Докато не си свършим работата и стигнем до споразумение с съвета по приемането на този акт, съвета ще продължи да има правомощия в нарушение на Лисабонския договор. Правомощия, с които вече не би трябвало да разполага. Това е много тежко, времеотнемащо начинание с доста комплексен характер – трябва да разработим надежни критерии за разграничаването на делегираните актове от мерките по прилагането. Трябва да осигурим най-добра процедура за мерките по прилагането, консултативна или процедура с проучване. И на второ място съвета може да не иска да губи правомощите, с които разполага. Може да очаква максимална съпротива от съвета срещу постигането на споразумение по тези въпроси. Ще трябва да се борим с съвета. Той няма лесно да се откаже от правомощията, с които разполага. по нормативните актове, които искаме да преведем в унисон с Лисабонския договор. Затова въпросът, както каза докладчика, наистина е много важен. Мисля, че са засегнати основните проблеми. Имам следната забележка. Да се подчертая колко важно е това досие. Искам да ви обърне внимание на работата, която ни чака. Сега ще дам думата на Кристофър Фиан. Това е много интересно досие и много сложно от техническа и политическа гледна точка. Става въпрос за обща търговска политика, за основните отношения, които са на лице от дълго време. Много често праговете са се развили, по тези регламенти са се развили в симбиоза с самата процедура на взимане на решение. Процедурата за взимане на решение по регламента за механизмите за търговска защита е малко странна и се различава от другите сфери на комитологията. Това не е чиста комитология, по-скоро говорим тук за хибрид. Може би трябва да мина на шведски, защото английски ми не е толкова силен и преводачите може би им е трудно. Така ли искам да им благодаря, че превеждат от моя непреведим английски. В комисията, ако се въздържим, това се счита за подкрепа за продължението на комисията. А сега променяме процедурата за взимане на решение, без да променяме основните въпроси, основните елементи на съдържанието. Да вземем общата система на преференциите. Тя е много тесно свързана с външната политика. Човек може да каже, че това е технически въпрос, но има и такава връзка. Знаем за нея. Можем да помислим дали при действащата уредба трябва да се използват делегирани актове или мерки по прилагане. И двата инструмента някакси не се вписват в тази картина. Често се казва, че говорим за правен акт без политически последици, но не е така. Процедурата за вземане на решение се промени тогава, когато се въвеждаха тарифни пречки за сьомгата. Така че има политически елемент. Хубаво е, че регламента за обща система на преференции се вписва с уредбата делегирани актове и мерки за прилагане. Но не искаме да се промени процедурата без да променим съдържанието. А съдържанието, както знаем, се развива ръка за ръка с процедурата за вземане на решение. Нали, човек е склонен да твърди, че всичко трябва да е делегирани актове, тъй като и ние ще участваме. Но при това положение е много трудно да се спрем на която и да е от двете мерки, защото те просто не се вписват с съдър... съдържанието, съдържателната част. Аз не съм с юридическо образование. Не мога да пресеня дали не трябва да се предат специални разпоредби, специален режим и да се повиши още повече ролята на парламента от това, което се предвижда при делегираните актове. Но мисля, че трябва да сме проявим да сме готови да проявим максимална гъвкавост и да се съвсем сметка, че в някои области ще променим процедурата за земни решения, без да променим съдържанието на регламентите. При това положение трябва да внимаваме да не разбием една система, която е работила и се е развивала в симбиоза. Много въпроси ми идват на ум сега. Мисля, че трябва да внимаваме, да не действаме инстинктивно, първосигнално, да вземем предвид и подробностите. Хелмут Шолц. Господин председател, бих казал на госпожа Косалте, че сме изправени пред е, много сложна тема, обаче така или иначе е, ние вече сме в нея, е, ние вече сме вътре. Разполагаме с известен политически опит, запознати сме въпроса с комитологията. Неколкократно сме се задавали въпроса как ще се развият нещата. Мисля, че просто трябва сега да си дадем време, защото защото въпреки всичко времето ни не е неограничено, но просто трябва да бъдем сериозни и да разберем, че сега, по силата на Лисабонския договор, ние трябва да се борим, за да се спазват нашите права, за да се спазват нашите правомощия и да настояваме на това. Е, е, съгласен съм с е, госпожа Кристиалте, трябва да имаме предвид е, всичко важно и за други парламентарни комисии и да е, се съобразяваме с тях е, тук. Комисията по външна търговия. Господин, госпожа Йоргенсон, да, надявам се правилно съм произнесла името ви, представител на комисията. Благодаря, господин председател. Първо, искам да кажа, че комисията много се радва за направеното предложение до Европейския парламент, което беше прието на 7 март. ние взехме под внимание това, което казахте, обаче оставихме е, дискусията за последствие, е, когато трябва да се види как държавите членки ще прилагат и как комисията ще го прилага. Е, мисля, че въпросът е труден и трябваше да изчакаме решение по член 2 за да а, можем да отправим предложения за хармонизирането на търговската политика. Искам да споделя две предложения във връзка с новите делегирани актове и актове по прилагане на законодателството, за да се, а, за да се спазва Лисабонския договор. Това е особено важно за търговската политика по много причини. Първо, няма нужда да се подчертава, че е, търговската политика не е обект на обикновена процедура, е, както беше преди Лисабонския договор. Това трябва да се промени. И на второ място, е, че до сега търговската политика в значителна степен беше изключена от прилагането на общите правила за проверка от страна на комисията, доколко се прилага европейско законодателство. Е, днешното ни предложение е, се съсредоточава върху някои общи е, разпоредби, които трябва да засягат търговското законодателство. Те не, се, е, те не са обект на решението от 1999 година по приложението на правомощията на комисията, с други думи на комитологията. Предвид новия баланс между институциите по силата на Лисабонския договор, комисията иска търговската политика да бъде обект на стандартни правила е, при проверката на прилагането на законодателството. И е, вече с законодателите са е, приели решение на 16 февруари и изключването на търговската политика от е, общите правила е, е, всъщност е, е, беше, търговията беше обект на специфични процедури и е, сега в предложението се засягат е, две процедури. Първо, комисията приема акт, но съвета може да приеме различен акт в определен период от време. И втората процедура е когато полити... Е, комисията прави предложение, което се предполага, че ще бъде прият от съвета в определен период, освен ако комисията не вземе противно... съвета не вземе противно решение мисля, че става въпрос за случаи, при които трудно се постига споразумение и помирение. В своето предложение комисията предлага тези процедури да се хармонизират с новата процедура и когато е необходимо, ние смятаме, че няма да има такива случаи, е, трябва да се е, приемат делегирани актове по член 291. Е, при изготвянето на такива предложения трябва да се имат предвид член 290 и следващи от този член. Ние е, искаме да преценяваме обективността обективно, е, предвид съответствие между процедурата и въпроса, който се разгледа по същество. И се надяваме, е, че може би ще се. Аз знам колко трудно се променя процедурите, когато се занимаваме с нов въпрос, но мисля, че когато е, не се, не се парticipираме на обща процедура, някои, про, някои процедури ще се прилагат дълго време, защото те не се преразглеждат и не се очаква да се преразглеждат. Е, комисията се стреми да бъде сигурна, че е, целият регулаторен механизъм, който съществува, е съобразен с Лисабонския договор. Сега, както казах, ние трябва да наблюдаваме спазването на член 290 и 291 и прилагането им да не доведе до много делегирани актове. Ето защо по-голямата част от регулаторните инструменти засяга търговията, е, което е, се отнася и е, за предпазни клаузи, които бяха прияти наскоро. И още веднъж искам да се позова на предложението, което ще бъде изготвено скоро в което комисията ще преразгледа цялото законодателство, което в момента е обект на е, сегашните хоризонтални правила е, е, по силата на решението 99 и което автоматично се прилага. И ние смятаме, че този процес на взимане на решения трябва да се промени, да се променят делегираните актове, и да се съобразят с правилна процедура по взимане на решения. Ние смятаме, че по това конкретно предложение ще има много повече делегирани актове, отколкото до сега. И е, сега в момента службите на комисията работят по това и се надяваме е, предложението да бъде готово през следващите месеци. И накрая трябва да имаме предвид какво ще е отражението на новите хоризонтални правила, особено спрямо регламента, регламента който действа в търговията сега. Предвижда се специфична процедура, когато има задължения против дъмпинг и така че, ако трябва да отчитаме това, тук комисията предлага е, да има специфична процедура при конкретни случаи, когато това е, е мотивирано, но трябва да има е, законова рамка, за да има правна сигурност. И накрая две практични неща, предвид бъдещата работа трябва нашата служба, която отговаря по въпроса за търговията, и а, трябва а, да имаме мнението и на генералния секретариат, на правната служба и Колин Браун е тук, който отговаря в нашата служба и ние искаме всеки член а, да прецени колко е необходимо да обсъдим въпроса, особено с докладчика и докладчиците в сянка, когато ви е удобно и е, можем да предвидим среща. И на второ място, практически коментар, за да улесним работата по този въпрос, е, ние е, започнахме неформален обмен по 24, по 24 регламента това не е официален документ, това е no paper, но ще улесни работата. В заключение искам да кажа, че с нетърпение очаквам да работим съвместно по този вашен въпрос през следващите месеци. Благодаря ви за ясното изложение. Комисията няма да изготви официален документ, но е, е хубаво да правим съпоставка с ситуацията от преди и да предложим някаква промяна. Съвсем накратко ще се изкажа. Преди всичко искам да благодаря на комисията за първата вълна коментари. Промените са често пъти трудно нещо, само че нямаме избор. Трябва да се запознаем с новата ситуация, да видим кой, какви първомощи имаме. Естествено, че трябва да осигурим максимална приемственост, но точно толкова промени, колкото ни трябва, толкова трябва да осъществим. Не мисля, че това е невъзможно. Проблема с търговските политики и изследвания. Естествено, че има външно-търговски елемент в търговията, както спомена Кристоф, но има и страни на економическата политика там. Тъй, че компетентностите ни в тези две области са често разминаващи се. За това а, са се ползвали и се ползват процедури Sui Generis. А, и аз искам да благодаря на Генерална дирекция търговия за това, което предлагат. Не очаквах всъщност а, толкова полезно предложение да внесат генерална, от Генерална дирекция търговия. Та, благодаря за готовността им за сътрудничество и със сигурност ще се възползвам от нея. Втория ми коментар. Не мисля, че е назаднича в доклада. Напротив, мисля, че е наориентиран към бъдещето с оглед на променените условия, в които работим. Трябва да работим за бъдещето и с поглед към бъдещето. Някъде прочетах, че всичко се свеждало до политика. Да, в известен смисъл е така. Да, когато нещо не може да се свърши с пълна обективност, е, тогава навлизаме в полето на политиката. Председател, благодаря. 23-24 май ще се гледа доклада тук преди лятната вакансия на пленарно заседание. Може би, може би. Няма нужда да подчертавам значението на това досие и призовавам политическите групи да определят докладчици в сянка. Сега, ако не възразявате, ще променя хода на дневния ред за сутрешното заседание, понеже за 18 точка трябва да вземем решение по 18 точка, а именно препоръка до съвета и комисията относно новото споразумение между Европейския съюз и Русия. Комисията по външни работи е водеща докладчик по становище от наша страна е и не свайдере. Пред мен е седнала, тъй че веднага и давам думата. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, както знаете, Русия отдавна е важен партньор на Европейския съюз, съюз макар и а, гледните ни точки не винаги да са съвпадали, а също и ценностите – споразумението, което дава основа за партньорството между Русия и Европейския съюз е, от 1997 година, остаряло. Има редица въпроси, които трябва да бъдат отразени, като например преоценяване на а, напредъка, подобряване на търговските отношения, създаване на, въз... на предпоставки за евентуално споразумение за свободна търговия, също така е, и стъпки за подпомагане на демократизацията на Руската федерация. Някои стъпки на Русия, например тези планове на Медведев за модернизация, са положително развитие, както и напредъка в преговорите с СТО. Надявам се представителите на комисията да ни запознаят по-подробно с това развитие. Партньорството за модернизация демонстрира положителна промяна в двустранен план, също така, така се е, осигурява по-практически подход. Няма обаче да е достатъчно да се гарантира единствено изпълнението на реформите. Това, е, това споразумение не е достатъчно да се гарантира изпълнение, просто е една встъпителна фаза. Трябва много ясно да се разпише споразумението, е, под към цели, които следва да се е, постигнат, е, за да защитим стратегическите интереси на Европейския съюз и гражданите му. И така, че и двете страни да извлекат ползи от това партньорство. Неохотата на а, Русия за включване на споразумение за търговия и инвестиции и за редица реформи, а, в това число борба с протекционизма и корупцията и ограничения напредък в тези области продукти през последните години и а, непродуктивния, контрапродуктивния съюз, митнически съюз с а, Беларус и Украина а, не се отразяват добре на нашето партньорство. А, какво да направи Европейския съюз? Първо трябва да се придържа към целите си за задължителна глава за търговията и инвестициите с режим на разреша... за разрешаване на спорове 75% от преките чуждестранни инвестиции в Русия са от Европейския съюз. През 2008 година вложихме 25 милиарда евро в Русия, а пък Русия вложи у нас 2 милиарда. Няма съмнение, че Европейския съюз трябва да гарантира максимално, защ... максимално защита и максимално добри условия за своите предприемачи и инвеститори. Бих искала да изразя подкрепя за твърдата позиция на комисията по време на преговорите. Второ, не можем да а, пренебрегнем въпроса за правата на човека и върховенството на закона, които са проблемни, както видяхме през последните години. Един режим за търговия и сътрудничество не може да се въведе без зачита на свободата на словото, правото на собственост и на справедлив съдебен процес. Това са основните а, моменти в първото проекто становище. Както винаги съм готова да изслушам вашите коментари и предложения. Благодаря. Председателя, благодаря. разполагате в папките си с проекта становището. Заповядайте, имате дума за, комен... думата за коментари. Благодаря ви, господин председателя. Първо искам да поздравя докладчика по становище и за предложенията, което е внесло в Комисията по външни работи. Факта, е, че днес говорим за ново споразумение между Европейския съюз и Русия, показва политическа воля и от двете страни. За укрепване на взаимното доверие. Мисля, че е от полза за нас да изразим отвореност към един партньор, който има огромно значение за търговските ни отношения. Да не забравяме, че това е третия ни партньор след САЩ и Китай. Русия е много важен възникващ пазар, който се нуждае от европейски технологии, а пък Европейския съюз се нуждае както от ресурсите, така и от достъпа до европейския пазар. И понеже заговорих за природните блага на Русия, да не забравяме и въпроса за сътрудничеството в енергетиката. Това трябва да бъде основен стълб в процеса на преговорите, понеже Европейския съюз е основен потребител на руска е, енергия и Русия следователно е и основният доставчик на енергия в Европейския съюз. Говорим за взаимна зависимост. Това е нещо, което не а, благоприятства каквито и да било произволни а, спирания на преговорите, затова и изобщо на търговския процес между двете страни. Така че споразумението би трябвало да не дава възможност за такива спиране. И накрая бих искал да кажа, че търговските преговорите не са свързани единствено с търговията и економическото сътрудничество. Не. Новото споразумение е много по-амбициозно от споразумението за партньорство и сътрудничество. От 2003 година, срещата на върха в Санкт-Петербург, сме подели инициатива за много по-широко партньорство в областта на правосъдието, образованието и други области. Накрая искам да кажа, че Русия се нуждае от Европейския съюз, но Европейския съюз се нуждае от Русия. С удоволствие ще, изча... ще изслушам а, коментарите на другите колеги. Следващия оратор. Благодаря. Господин председател, искам да благодаря на докладчика за първия проект на становището. Това естествено е един много важен въпрос. Както колегата преди мен подчерта, с новото споразумение ще се премине към стратегическо партньорство между Русия и Европейския съюз трябва да се има предвид, че има взаимни интереси, които не бива да се губят от поглед и от двете страни. Тъй, че ние трябва да вземем предвид интересите на руските граждани, а Русия трябва да вземем предвид интересите на европейските граждани. И накрая няколко идеи, които може би би следвало да се отразят в становището от страна на Инта. Правата на интелектуална собственост, какво се прави в тази област, какви инструменти се предвиждат дали да насърчим Руската федерация да се присъедини към споразумението, след като то се приеме акта. А, по какъв начин ще насърчаваме сътрудничеството в областта на енергетиката и опазването на околната среда? Мисля, че от името на Комисията по международна търговия следва да предложим тези елементи да залегнат в споразумението с Русия. Зандар Зелековски ще говори от името на комисията. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за представянето. Благодаря ви за становището, с което се запознахме. Първо няколко общи бележки и след това няколко по-конкретни. Да, правилно беше посочено, че а, има много тесни отношения в областта на търговията и индустриалните отношения между двете страни. А, ние сме най-големи економически партньор за тях, а те са третия ни а, за нас. Както чухме, допълнителната економическа интеграция ще бъде от полза и за двете страни. Това е нещо, с което сме напълно съгласни. В момента сме на много важен кръстопът в нашите отношения с Русия, присъединяването към СТО. Скоро ще бъде на лице и се бележи и напредък по новото споразумение за партньорство и сътрудничество. Заедно с това, през последните години обаче трябва да покажа, че някои пречки, които бяха на лице от страна на Русия, все още са там, което се отразява на позициите ни на руския пазар. Много уместен е момента за а, становище на Европейския парламент и доклад на Европейския парламент а, по отношение на отношенията с Русия. Радваме се, че а, ще залегне и инвестиционния момент във вашето предложение. Нека сега малко по-конкретно да се спра върху отношенията между Европейския съюз и Русия. Първо, общите търговски условия. Както споменах, от страна на Русия са въведени редите търговски мерки. Уж като а, отклик на а, економическата крива, криза, често пъти а, те се явяват а, нови вносни мита. Това се отразява сериозно на нашите стопански субекти на руския пазар. Продължават да се прилагат тези мерки в момента. Русия, Казахстан и Беларус и Митническия съюз. Това е една инициатива, която допълнително влушава отношенията ни, търговските ни отношения и условията за търговия между двете страни. Като цяло мога да кажа, че създаването на Митническия съюз от търговско и инвестиционна гледна точка прави условията, в които работим, по-малко предвидими баланс, дисбалансът в търговските ни отношения в стокообмена също трябва да се разгледа. Това е, е въпрос от интерес е, за двете страни, най-вече на Европейския съюз. Първо трябва да се види е, какво ще, какво, до какво ще се стигне с преговорите с Световната търговска организация. И също и преговорите с Европейския съюз. Е, по въпросите за СТО по-специално. Колегата е, тук е, се занимава с процеса на присъединяване, така че ако имате по-конкретни въпроси, с удоволствие ще отговорим по натак но нека споделя някои общи моменти от процеса на преговори с СТО. В момента, председателя, ако обичате да си съкратите изложението, понеже ви свършва времето. И така, процесът за присъединяване към СТО има два неразрешени въпроса, по които се водят преговори от една страна руските инвестиционни инициативи в автомобилостроенето, което е сектор за много важен за европейските инвеститори и износители. Разработихме общ ход на действие от европейска страна, защото понякога трябва да вземем предвид разнобойни европейски интереси и в момента сме на крайния етап на а, преговорите с Русия, за присъединяването на Русия към СТО. Надяваме се тези преговори да се проведат вече във втората част на а, тази година. Русия остава, поддържа политическия си ангажимент в това отношение обаче. Втората пречка, която е много важна, е изпълнението на санитарните и фитосанитарните мерки от страна на, Руси, на Русия. Те трябва да демонстрират явно пред СЕТО, че са в състояние да изпълнят тези мерки. И така като цяло по присъединяването към СЕТО техническите дейности бележат напредък, но въпреки това оставят, остават някои пречки е, и трябва да се покаже политическа воля от страна на Русия. По новото споразумение, това е нещо, което искам да подчертая. Започнахме преговорите през юли 2008 година и през двете, е, първите две години всъщност нищо не стана в областта на търговията и инвестициите в областта на правосъдието, вътрешните работи, е, научно-изследователската дейност е, има сериозен напредък, но в е, търговията и инвестициите почти нищо. Така че сме предвидели два текста за тези изоставащи области, които се занимават с подробностите на проблемите. Това е което мога да кажа в начало. Има малък напредък, но важното е, че все пак не сме станали свидетели на някакъв сериозен ангажимент от, тя, от тяхна страна. Накрая искам да кажа, че е много важно тези разпоредби за търговията и инвестициите да залегнат в новото споразумение, защото е от голямо значение за Европейския съюз да се постигне баланс. Благодаря ви. Докладчика за кратко изказване. Благодаря за изразените становища и за подробните обяснения, които даде комисията. Искам да подчертая, че 7 минути не са достатъчни за толкова важен въпрос, който касае стратегически партньор. Щеше ми се да проведем по-подробна дискусия. Учитам това, което бе казано. Благодаря. Благодаря. Крайен срок за изменения 6 часа вечерта, 20 април. Гласуваме доклада на следващото ни заседание. Благодаря за сътрудничеството. Um, thanks uh, to the interpreters for their willingness to stay uh, uh, later than their uh, time. Thank you very much. We'll be here at uh, 3 p.m. sharp. Ще продължим точно в 3 часа. Предстои изслушване на тема Меркосор. want to keep those documents?